Uh, Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да започнем веднага работа. Можете да използвате слушалките си и да слушате дискусията на родния си език. Шановни панство. Дами и господа, искам да ви благодаря за вчерашните срещи и дискусии. Както ви е известно, докладчиците на работните групи днес ще направят своите представения в самото начало на днешното заседание. Но преди това бих искал да ви информирам, че председателите на двете камери на Испанския парламент не са тук. Господата Боно Мартинес и Рохо Гарсия. Те имат сериозни причини, тъй като испанското правителство взема важни решения на този етап. И ние в Европейския съюз имаме нужното разбиране за това. Знаем трудната ситуация, в която се намира страната, поради което и двамата председатели на камерите на парламента на Испания трябваше да се завърнат у дома. Искам да приветствам заместник-председателя на Европейската комисия, господин Йоаким Алмуня, който ще направи изказване. Вие ще имате възможност да чуете това изказване. Господин Педро Луис Марин Орибе представлява ротационното испанско председателство. Това ротационно председателство е много важна институция, която ни позволява да прилагаме общностното законодателство, това председателство се осигурява от Испания. На този етап и господин Марин Орибе е тук като представител на това председателство. Той също ще направи изказване и ще може да му зададете въпроси, ако желаете. Искам да използвам тази възможност, за да кажа още от самото начало, че парламентарните служби допринесоха изключително много за организирането на тази среща. Госпожа Вергер, която е директор на центъра ни, който се занимава с организирането на подобни срещи, също господин Бернацки, който ръководи работна група, която подготви това заседание. Искам да благодаря на всички за техния принос към организирането на тази среща. Искам да благодаря на Испанското председателство. Испанското правителство допринесе в голяма степен за организацията и ни оказа значителна помощ. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в подготовката. Надявам се, че всичко ще мине плавно. Сега нека да преминем към същинския дебат. Ще започнем с представенията на нашите докладчици. Бих искал да помоля докладчиците да се съобразят с 10-минутния регламент за изказвания. Искам да дам думата на Сариош Волски от Европейския парламент да вземе думата. Mr. President, dear colleagues, uh, let me present to you the reflections and, and results of the work of the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 точка на енергийната сигурност и геополитическите фактори. Вчерашният дебат показа, че нараства осъзнаването на проблема с енергийната сигурност в националните парламенти и че се сближава позицията на националните парламенти и Европейския парламент – в контекста на енергийната криза от 2006 и 2009 ние видяхме, че в случай на провал на пазара държавите членки няма да могат да отговорят по ефективен начин на тази криза. Затова ни е необходим по-координиран подход на европейско ниво. И самата европейска политика за енергийна сигурност трябва да бъде снабдена с необходимите инструменти. Солидарността в енергийната сигурност е наш приоритет. И в момента се водят преговори между Европейския парламент и съвета по темата сигурност на доставките на природен газ. Разбира се, държавите членки трябва да имат право да осигуряват своите приоритети в снабдяването с енергийни ресурси ние трябва да отговорим на предизвикателството. Трябва да имаме необходимите законодателни мерки за това. Заключението от вчерашния дебат в нашата работна група са следните. Първо, като цяло имаше съгласие, че въпреки някои проблеми нямаше достатъчно изпълнение поради липса на политическа воля и стратегическо виждане. За това Европейският парламент е бил много по-амбициозен до сега, отколкото държавите членки, комисията и съвета. Участниците поискаха да има адекватни мерки за реагиране на ситуацията. И необходимо е да създадат механизми, които да могат да бъдат задействани в случай на сривове на пазари и на доставките. Единият пазар на, енергия, на енергията не е възможен без единно пространство за енергийна сигурност. Беше изразена силна подкрепа на принципа на солидарността. Беше поставен въпрос за финансирането на практическото изпълнение. Беше направен извода, че трябва да формулираме един необходим механизъм за компенсации, за да насърчим инвестиции в инфраструктурни проекти, като изграждане между системни връзки и резервуари предлаганата европейска енергийна общност стана основа за обсъждане дали трябва да има принципно нови мерки или само допълващи мерки към съществуващите договори. Беше решено, че трябва да има засилено сътрудничество в Европейския съюз. Беше подчертано също, че новото сътрудничество не трябва да се основава само върху върху това да бъдат ощетявани най-бедните, най-уязвимите. Също така ние решихме, че трябва да се изтъкне примера на източните ни съседи. Беше споменат примера с Украина и Беларус, които са подложени на сериозен енергиен натиск и ние посочихме, че природния газ не е само стока, но също така той може да бъде използван като оръжие, което да подкопава суверенната външна политика на Европейския съюз. Е, обсъдихме и бъдещето, евентуалното бъдеще членство на Турция. Беше подчертано, че Анкара не винаги работи в посока, която отговаря на интересите и на Турция и на Европейския съюз за държавите членки е необходимо колко се може по-бързо да възприемате един подход в економиката. Това също така означава и достъпни цени на природния газ, включително и втечнения природен газ. В случая с Обединеното кралство видяхме благодарение на нашия британски колега, че има възможност една страна, която е имала достатъчно природен газ, да се окаже в състояние на дефицит на природен газ. Също така имаше участници, които изтъкнаха нуждата от ядрена енергетика като един ефективен начин за диверсификация на енергийните източници. Заключението беше, че трябва да се прави разграничаване между дългосрочната стратегия, насочена към укрепване на научно-развойната дейност и възобновяемите енергийни източници и краткосрочната стратегия, която означава сигурност на доставките на природен газ и на петрол. Това означава, че трябва да сме максимално амбициозни при подготвянето на регламента за доставки на петрол и природен газ, който в момента е предмет на преговори между парламента и съвета. Участниците подкрепиха амбициозния подход на Европейския парламент към енергийната сигурност и солидарност. Този подход беше подкрепен от всички колеги от националните парламенти. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за вашия доклад. Благодаря и на цялата работна група номер едно. Благодаря ви, колеги, за извършената от вас работа. Сега работна група номер две. Господин Феликс Лавила Мартинес от Испания. Заповядайте. Благодаря, господин председателю, господин заместник председателю, представители на комисията, държавни секретари, уважаеми дами колеги. Уважаеми дами и господа от националните парламенти от Европейския парламент, в нашата работна група става въпрос за конкурентоспособност в областта на енергетиката. Разбира се, от важно значение и сигурността на доставките. За съжаление, няма общ енергиен пазар. Ако искаме да е, имаме добре развита конкурентоспособност и конкурентни цени, то трябва да има устойчивост при доставките и трябва да има обединяване на електропреносните мрежи. Без а, без тези а, условия, тяхното изпълнение, няма да можем да постигнем нашите цели. Ето защо обединяването на електропреносните мрежи е от а, голямо значение. А, ние работим в а, насока законодателството в рамките на Европейския съюз да бъде прилагано ефективно. Трябва да подчертаем, че това обединяване на мрежите е възпрепятствано от ред пречки. През 2020 имаше среща на върха, където бяха определени критериите за изграждането на такава мрежа, но те не са изпълнени и до днес. Имаме нужда от по-висок растеж чрез повече инвестиции в областта на транспорта и чрез енергоспестяване. Ако не се вземат динамични и бързи решения, то ам, ние а, ще сме все по. Ам, ще имаме по-малка гъвкавост на глобално ниво. По време на среща в Копенхаген също се засегна въпроса за възобновяемите източници на енергия и тяхното използване. Разбира се, една обединяване на мрежите и един енергиен европейски пазар ще е, доведе до повече благоденствие. Ще се увеличи конкурентоспособността и устойчивостта на доставките. Това ще е в полза за нашите граждани и ще доведе до решаване на редица проблеми. Това ще даде възможност и на гражданите да са е, да живеят е, спокойно и да не са застрашени от е, прекъсване на преноса на енергийни източници. Разбира се, необходими са публични средства и публична ангажираност. Имаме нужда от висока степен на ефективност, само тогава ще можем да сме конкурентоспособни. По този начин ще можем да предложим и повече подобрения. Разбира се, високите постижения изискват изпълнение на заложените цели. На второ място трябва да има стабилни източници на енергия. Имаме и ам, високо развити технологии, като улавяне и съхраняване на въглеродния двуокис. По този начин можем да увеличим енергийната ефективност. На второ място, ем, знаете, че беше създаден Иберийски енергиен пазар. Той има за цел да защити потребителите, да осигури конкурентоспособни цени трябва да има либерзина на пазара. 1,5 милиарда души по света нямат електричество. Трябва да се реши този проблем. Има нужда от една по-чиста енергия. При използването на чиста енергия ще има по-малко замърсяване и ние ще можем да заемем по-добра позиция. Има енергиен план за Средиземноморския басейн. Не става въпрос само да се създаде един общ енергиен пазар и след това а, да се забрави всичко останало. Трябва да имаме предвид, че железопътната мрежа играе важна роля. трябва да се предприемат важни действия, които да са ам, добре обосновани. Благодаря, колега, за вашето представене. Благодаря на докладчика и на всички колеги, които работиха в продължение на два часа вчера вечерта по този въпрос. На следващо място бих искала да поканя нашия колега Хесус Алике Лопес от Испания да представи резултатите от обсъжданията в работна група номер 3. Имате думата, колега. Благодаря ви много, господин председател господин заместник председател на Европейската комисия, господин генерален секретар, уважаеми депутати от националните парламенти, уважаеми депутати от Европейския парламент. Аз искам да ви запозная с заключенията от работата на работна група номер 3. Става дума за работната група за околна среда и енергетика и нови и възобновяеми енергоисточници. Ние имаме силен ангажимент за опазване на околната среда, но също времено трябва да мислим и за бъдещето на заетостта в индустрията в Европа, като използваме устойчиви технологии. Дискусията беше фокусирана върху тези въпроси. Има пълно съвпадение на мнението, че енергийната политика е приоритет. Тя има структурни аспекти, които трябва да са в основата на Европа, която се основава на нуждите на гражданите. Целта е да се постигне конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчивост чрез енергийната политика. За да се постигнат тези стратегически цели, Европейският съюз и държавите членки трябва да продължат е, работата по създаването на пространство на висока е, енергийна ефективност и е, при намалени потребления както и за намаляване на парниковите е, газове и е, трябва като цяло да бъдем по-ефикасни и да пестим повече енергия, да използваме възобновяеми енергоисточници в по-голяма степен. Това е от ключова важност. Това е въпрос, по който в Европейския съюз се е работи от 2006 година, когато бяха определени задължителни цели за увеличаване на процента на възобновяемите енергоисточници в Европейския съюз от 7 на 20% до 2020 година. И това трябва да бъде включено и в националните планове, които трябва да се представят през месец юни. На следващо място беше подчертано, че е необходимо да увеличим сътрудничеството в общия енергиен пазар, да се използват чисти технологии за енергопроизводство. Всичко това трябва да върви за ръка за ръка с нужната финансова подкрепа. Но за целта ние се нощаем от добра връзка между европейския и националните планове за действие, за да може устойчивата енергия да бъде един от основните проводници за по-голямо благосостояние в Европа в бъдеще. Новите технологии в енергетиката трябва да са свързани не само с устойчивостта и защитата на околната среда, но и с гарантирането на сигурността на доставките, да има по-голям достъп до мрежите, трябва да има достатъчна междусистемна връзка между отделните мрежи на държавите членки в Европа, за да се използва в пълна степен потенциала на възобновяемите енергоисточници и да се намалят разходите чрез създаването на един обвързан общ пазар на такава енергия. Освен това, трябва да се стимулират новите технологии, по този начин ще генерираме повече развитие. Всичко това се свързва с това, което правят и а, другите на национална основа. Необходимо да се развият нови видове енергийни източници, за да се гарантира в голяма степен сигурността на доставките, което изисква допълнителни усилия. Новите технологии трябва да намалят разходите за производство на енергия от възобновяеми източници. Това ще помогне за намаляването на емисиите на парникови газове. Нуждаем се от повече ефективност и тук, но иновациите и техническото развитие са от особена важност. Например, електромобилите, които ще допринесат за намаляване на зависимостта ни от други доставчици на енергия и ще доведе до намаляването на CO2 емисиите в транспорта, който е, е голям замърсител. Ефективната енергетика е, е, е, ефективната енергия е тази, която е безопасна енергия но в бъдеще трябва да се концентрираме в по-голяма степен върху пестението на енергия, да се фокусираме не само върху ятър, вятърната и слънчевата енергия, но и върху биомасата и други източници за енергопроизводство. Всичко това е важно, когато става дума за управлението на горските масиви и заетостта в селските райони. Необходимо е да бъдат предложени не само фискални стимули, но и санкции, за да се осигури по-голямо пестене на енергия в сградния фонд. Енергийният план на Европейския съюз трябва да има здрава финансова основа, ако искаме той да бъде бързо приложен на практика. Освен това, трябва да заложим по-конкретни средносрочни и дългосрочни цели до 2300-2050 година. Ако искаме ефективно да се борим срещу промените в климата, трябва да имаме конкурентоспособна промишлена база. Това е ангажимент, който правим към сегашното поколение и към бъдещите поколения. Благодаря, колега за представяне на работата на работна група 3. Искам да благодаря на всички. Благодаря отново на всички докладчици. Благодаря за дебата, който проведохме вчера след обед. Сега бих желал да дам думата на държавния секретар за енергетика на Испания Марин Урибе, който представя съвета. Добро утро, господин председател, господин комисар, дами и господа. Първо, много ви благодаря за това, че поканихте Испанското председателство на тази среща посветена на енергетиката. Един много важен въпрос на национално и на европейско ниво. Знам, че въпросът за това дали е необходим отделен договор за енергетиката в Европейския съюз беше обсъждан вчера и знам, че различни институции вече се занимават с този въпрос. Въпреки, че испанското председателство няма институционална позиция по този въпрос, аз смятам, че добра идея в края на нашето председателство да прегледам някои от въпросите, които бяха предмети на вашия дебат. Ще го направя гледна точка на моите задължения през последните няколко месеца. Може би можем да решим дали ще бъде добра идея в определени случаи да се създават нови институции или ново ниво на действие, може би нов договор. Бих искал да ви напомня, че Лисабонският договор – влезе в сила по време на Испанското председателство. И една от новите му характеристики е включването на отделна глава за енергетиката. Самия факт, че преди не е имало такъв текст в първичното законодателство, както вие виждате в различни документи, които бяха разпространени вчера, че влизането в сил на Лисабонския договор може да означава значителна промяна в европейската енергийна политика. Сега вече имаме правно основание в договора и енергетиката се определя като споделена отговорност, споделена компетенция. Що се отнася до енергийната сигурност, то Лисабонския договор въвежда ново понятие на доставки в случай на криза и мерки за солидарност за справяне с подобни евентуални ситуации това отношение външната политика на Европейския съюз ще бъде основана върху засилената роля на върховния представител. Разбира се, все още е сложно да се предвидят конкретните последици за енергийната политика от този текст, но аз бих искал да се спра на някои характеристики на договора, които могат да променят нашата енергийна политика. Въпреки, че аз ще разглеждам тези аспекти по-отделно, ясно е, че те са тясно свързани. Ние трябва да отчитаме, че такава политика трябва да бъде насочена към защита на интересите на потребителите и гражданите. В втория пакет, тъй наречения пакет за единия пазар, ще има сериозни промени. Първо ще има разделяне на транспортната инфраструктура от една страна и производството от друга. Също времено ще бъде създадена нова форма на координация на дейността на регулаторните органи. това ще бъде подкрепено от вече действащото законодателство, отнасящо се до конкуренцията и вътрешния пазар. Смятаме, че резултатите от това законодателство ще станат видими съвсем скоро. Със сигурност има вече разпоредби, отнасящи се до ВИ и това има значение за сигурността на доставките. Но продължавам да смятам, че най-слабото звено в Европейския съюз е точно сигурността на доставките, поне що се отнася до втория стъл. Що се отнася до инфраструктурата на междусистемните връзки, която е от жизненно важно значение, не се гарантира от правните текстове. Понякога националните и дори регионалните и общинските интереси пречат на внедряването на необходимите технологии, които са жизненно важни за енергийната политика. В дял 16 на нашата политика за трансевропейска политика в рамките на договора, ние за първ път в този дял имаме предвиждане на създаване, предвидено законодателство. Особено е важно да се осигури взаимодействие на границите, където транснационалното значение на междусистемните връзки е особено важно. Важно е да се засили конкуренцията, за да може да се засили доверието към Европейския съюз. Необходимо е тази сфера да стане предмет на споделени компетенции, което все още не е достатъчно. Също искам да направя някои бележки, особено да изтъкна факта, че инфраструктурата е пряко обвързана с нашите външни взаимоотношения, особено в нашата политика за добросъседство и за сътрудничество. Преди няколко дни имаше конференция в Мадрид на високо равнище, организирана от Европейската комисия и Испанското председателство по въпроса за енергийната инфраструктурата. И през есента комисията ще предложи и наречения инфраструктурен пакет, където външното измерение ще има много голяма роля. Много често чуваме, че се казва, че трябва да говорим с единен глас във външната ни политика, което трябва да се изразява и в нашите инструменти за външни и за вътрешни действия. Това е посочено и във втората енергийна стратегия. И ние смятаме, че по този начин ще се реализира на практика принципа на Европейския съюз за ефективно планиране и координиране на енергийната политика. Ние можем да направим това, разбира се, съвместно с нашите международни партньори и, например, групата на 20-те. Европейският съюз има нужда от една последователна позиция за да вдъхва доверие неговата външна политика, която в крайна сметка ще гарантира сигурност на доставките. За това е необходим открит диалог както с доставчиците, така и с потребителите и с транзитните страни. Един пример за това е Средиземноморския план и Съюза за Средиземноморието в по-широк аспект. Сигурността на доставките трябва да бъде основен компонент на общата външна политика и политика за сигурност и в външните действия. Кризите, които наблюдавахме през последните години, подчертават значението на тази сфера и ние смятаме, че тази сфера на дейност може да има сериозно отражение върху външната политика на Европейския съюз. Когато говорим за енергийната сигурност, трябва да отчитаме, че вече имаме определено законодателство или законодателство, което се финализира в момента по стратегията в сферата на петрол и природния газ. И стратегическите доставки. Третия стълб това е устойчивостта, както енергийната ефективност, така и възобновяемите енергийни източници получават сериозно значение в Лисабонския договор и благодарение на наскоро приятото законодателство вече излиза на преден план въпроса дали Европейския съюз и най-вече Европейската комисия има достатъчно влияние за да реализира поставените в законодателството цели. Това всъщност поставя на карта доверието към нашата политика от страна на гражданите и всички заинтересовани страни. Също така искам да подчертая още веднъж значението на външните отношения. И може би последното и най-важното измерение това е технологичното измерение. Документът Наша Европа, както и други документи, изтъкват, че промишлената политика като част от стратегията Европейски съюз до 2020 година да бъде основна сфера на енергийната политика. В момента имаме важни политически инструменти, особено що се отнася до научно-развойната дейност и промишленото развитие. Що се отнася до енергетиката, ние смятаме, че този план за стратегически енергийни технологии може да бъде едно сериозно предизвикателство пред Европейския съюз. Ние имаме идеи, имаме анализ, вече имаме и план, но сега е важно да потърсим начини за осигуряване на публично-частно партньорство и използване на различни модели, които да позволят чрез официално формено сътрудничество да бъдат реализирани поставените цели. Вдъхва надежда това, че имаше инициатива, има инициатива предприята от четири страни по време на конференцията за плановете за стратегическото развитие на енергетиката на конференцията в Мадрид. Уважаеми господин председател, господин комисар, дами и господа, съвсем накратко направих преглед на перспективите пред енергийната политика. Смятам, че можем, благодарение на новото законодателство, да продължим да напредваме в тази сфера. Трябва да сме бдителни и да гарантираме устойчивост а също така придвижване в посока към нисковъглеродна економика и не само до 2020 година, но и в по-удалечен план. Комисията ще представи плана за действие до края на тази година. Разбира се, в този план са включени някои резултати от научни разработки и анализи. Ние трябва да видим какво ще случи с този план, какъв ще бъде окончателният текст, за да можем също така и да следим спазването му, изпълнението му и веднага да отстраняваме допуснатите грешки недостатъци. Днешното събитие е един от най-подходящите начини, по който можем да взимаме подходящи решения в сферата на енергетиката. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Вие отговарите във вашето правителство за енергетиката и също така сте министър на промишлеността, търговията и туризма. Всичко, което вие казахте, е много важно за нашата дискусия. Благодаря ви за вашите бележки. Искам да благодаря във ваше лице Испанското председателство, защото това беше едно, един от приоритетите на Испанското председателство. Да се изведе на преден план енергийната политика. Благодаря ви. Колеги, ще има възможност да бъдат зададени въпроси на представителя на съвета, така че по-късно вие ще имате възможност да се изкажете в рамките на 3 минути. Имаме тук списък на ораторите. Също така имате възможност да използвате синята карта за 3 секунди да зададете кратък въпрос и да получите отговор на вашия въпрос вие може да зададете и въпроси както на ораторите, така и на онези, които се изказват от е, аудиторията. И така, бих и за мен е удоволствие да дам думата на господин Хоакин Алмуния, заместник председател на Европейската комисия, който представлява Европейската комисия в сферата на конкуренцията. Много е важно да включим измерението конкуренция в е, цялостния един пазар. Много е, ясно, много е важно да има ясни правила за конкуренцията за единия пазар. Това е важно за всички фирми, особено малките и средни предприятия. Разбира се, това е важно за нашите граждани, защото те очакват от нас свободна конкуренция, нещо, което ще позволи да бъдат намалени цените на енергийните източници, енергийните носители. Разбира се, много е важно да постигнем конкурентоспособност на Европейския съюз и тук енергетиката също е много важно. Господин комисар, господин заместник председател на Европейската комисия, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председателю. Испанското председателство и ви благодари на вас и на всички участници за тази покана. Eh, Аз ще повторя още веднъж. Господин председател, много ви благодаря за тази покана, която отправихте към Испанското председателство. Благодаря, че мога тук да взема участие на този а, обмен на мнения между националните парламенти и Европейския парламент. Това е важен въпрос, свързан с енергийната европейска политика. Комисията подкрепя една европейска енергийна политика, която се основава на три стълба, които вече бяха споменати и бяха обсъдени в отделните работни групи. Господин Мартин, който представлява председателството, също ги спомена. Става въпрос за сигурни доставки на енергия. Това е от изключително значение. Важно е да осъзнаем всички проблеми, пред които са изправени нашите европейски граждани. И тези проблеми се задълбочават, ако зависимостта от външните доставки е голяма. Сигурността не може да бъде гарантирана, както показаха събитията от последните години. Вторият стълб е конкурентоспособността и на трето, но не последно място, устойчивостта на доставките. През последните години, посредством инициативите на комисията и дебатите, се обсъди въпроса свързан с устойчивостта. Имаше дебати тук в парламента и в съвета. Ето защо се постигнано сближаване в позициите, едно а, съгласие, а именно да се а, поощряват инвестициите в възобновяеми източници на енергия и технологии както и да се инвестира в околната среда и в борбата с измененията в климата. Искаме да живеем в един свят, където не само тези две цели се преплитат, а и да запазим нашата водеща роля на глобално ниво. В договора от Лисабон искаме тези три стълба да бъдат равнопоставени – Разбира се, политиката по конкурентоспособността играе една много важна роля. Аз отговарям за конкурентоспособността, но сега няма да се спирам в това мое изказване подробно по този въпрос. А, сега говоря от името на комисията. Искам да кажа, че беше изготвена работна програма, която беше обсъждана в Европейския парламент и беше предложена от комисията. През януари ам, заехме нашите постове в комисията, когато беше предложена и работната програма. Тя включва поощряване на заетостта, която да е свързана с конкурентоспособността и динамика в економиката. Разбира се, трябва да бъдат включени, са включени в тази работна програма цели, свързани с опазване на околната среда и ефективно използване на енергията. Тази програма ще бъде а, приета от 27-те държавни и правителствени глави. Наясно, ме, наясно сме, че интензивната работа, която вършим в момента, трябва да стане още по-интензивна през следващите години трябва да се ам, заложат дългосрочни стратегии за развитие. Те трябва да бъдат конкретно заложени и разработени в нашия енергиен план, както господин Марин спомена. Плана за действие, свързан с енергийната ефективност, нашата а, пътна карта а, за а, дългосрочни и устойчиви енергийни доставки. Те също са включени в работната програма. Енергийната политика до 2050 е свързана с намаляване на отделянето на въглеродни емисии. Всички тези мерки трябва да спомогнат за това през следващите години и в бъдеще да се подобри обстановката в областта на енергийната политика. Преди влизането в сила на договора от Лисабон, Европейския парламент разполагаше с една стабилна законова основа за изпълнение на своите цели – сега разполагаме с а, нова законодателна основа, отнасяща се до енергийните въпроси. Чрез влизането на договора от Лисабон на 1 декември 2010 вече разполагаме с ново законодателство, както казах, но и преди това имаше законодателство, което можеше и спомагаше за развитието на една устойчива енергийна политика. Но сега с тези три стълба, с които разполагаме са заложени в Лисабонския договор, а именно устойчивост, на доставките, сигурност на доставките и конкурентоспособност. Ще могат да се използват всички възможности, ще могат да се предложат изгодни цени и тарифи при използването на енергията, което ще е в полза на потребителите и на производителите. Няма да навлизам в детайли, но искам да кажа, че в края на на мандата на предишната комисия беше прият третия енергиен пакет. Разбира се, от националните парламенти, националните министерства и органи ще бъде прият този пакет. До март 2011 това означава, че имаме още 9 или 10 месеца. Този законодателен пакет трябва да бъде окончателно завършен в 27-те държави членки. То е ам, ам, едно необходимо условие в нашата, за изпълнението на нашата енергийна политика. Всички мерки, включени в пакета, трябва да бъдат изпълнени. По време на преговорите в рамките на Европейския съюз и с другите държави по света искаме да включим и пакета 2020 който съществува от сега, от 2010 година. Пакет свързан с енергийната ефективност, обхваща и директивата за ефективно използване на енергията. А, разбира се, е включено е реновирането на сгради. Имаме нужда от адаптиране и хармонизиране на местните национални законодателни инструменти с европейските такива. Директивата, отнасяща се до възобновяемите енергоисточници, също трябва да бъде транспонирана. Това е много важно. В противен случай целите, заложени за изпълнение 2020 година, а, няма да могат да бъдат изпълнени. Член 194 от договора е от а, изключително значение и а, в а, този член се <clears throat> подчертава необходимостта от оказване на помощ в случай на енергийни кризи. Ние разполагаме с необходимия инструмент, разполагаме с политическите мерки, които трябва да бъдат изпълнени, разполагаме с а, правна основа, правно основание. Сега става въпрос за това а, да не се церемоним, да работим възможно най-ефективно и възможно най-координирано в рамките на Европейския съюз, за да постигнем резултатите, към които се стремим. Европейския парламент проведе съответните дискусии, такива дискусии бяха проведени в съвети в националните парламенти. Това означава, че пред нас сега стои изпълнението и прилагането на а, обсъдените мерки. До март 2011 година трябва да се постигне а, възможно най-висока степен на изпълнение на третия енергиен пакет. Това означава и ам, едно задълбочаване ам, в рамките на единия енергиен пакет. Д, ам, докладът Монти беше представен при няколко седмици. Това е един вид а, ново тълкуване на нашите представи а, за това да бъде изграден един единен пазар за нашите 500 а, милиона граждани, потребители, производители. А, засягат се и други теми и проблеми. Предлагат се а, решения на а, тези проблеми. Много колеги преди мен споменаха, че без преминаването на тези пречки и тяхното преодоляване няма да постигнем нашите цели. трябва да се подчертае, че и свързването на мрежите между отделните региони все още е много лошо. Разбира се, конкурентоспособността в отделни региони е, е, е изкривена и не се спазват всички правила. Има държавни монополи, има регулиране на държавните субсидии. Договорите не включват клаузи, които да гарантират доставките. Разбира се, не е добре се регулира производството на енергия и нейното разпространение. В вътрешния енергиен пазар можем, разбира се, да отбележим напредък. Комисията се ангажира да работи в тази насока. От изключително важно значение е регионалното сътрудничество. То е важно за отделните правителства да работят съвместно. така че по този начин всички заинтересовани страни ще могат да се възползват по-бързо от предимствата на този енергиен пазар. И ако всички работим координирано и съвместно, по-бързо ще а, допринесем за изграждането на единния енергиен европейски пазар. А, но ще работим по-ефективно, ако имаме предвид и външните доставки. А, разбира се, доставките на първични източници на енергия трябва да, вземат, да бъдат взети предвид. Трябва да мислим и а, за пълно използване на капацитетите на отделните държави членки. Това е една друга гледна точка. Комисията работи много интензивно в тази насока и се опитва да защити интересите на държавите членки по отношение на външните доставки на енергия. Създадоха се нови органи, нови агенции въз основа на Лисабонския договор, които също ще бъдат взети предвид при изготвянето на стратегията от страна на комисията. А, в стратегията Наша Европа беше представена а, вчера и мерките, които а, са предвидени, са то изключително важно значение. Искам да благодаря на националните парламенти и техните представители, че са тук при обсъждането на тази дискусия. След влизането на договор от а, Лисабон, разговорите и дискусиите между националните парламенти и Европейския парламент са много по-оживени. На общностно ниво тези разговори, тази дискусия не трябва да са по-скоро изключения, а да се превърнат в правило трябва да работим съвместно с европейски и национални организации и това е една част от решението, не цялото, но една част. Нека да се опитаме да работим съвместно, за да могат гражданите а, да видят, че ние правим всичко възможно за постигането на тези цели. Комисии благодаря ви, господин заместник председател на Европейската комисия, за това изказване. Бих искал да припомня, че имате възможност сега да се изкажете, като представите на секретарията формулярите за заявка. Ако имате допълнителни въпроси, може да вдигнете синята карта, която имате. С това искам да открия дебата. Моля да имате предвид, че представителя на съвета и представителя на комисията са наши гости и можете да им задавате въпроси. Първо давам думата на господин Балчитис, депутат в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, уважаеми парламентаристи от държавите членки, бих искал най-напред да благодаря на всички ви за тази своевременна инициатива. Искам да благодаря на Комисията, на Европейския парламент, на Испанското председателство, за това, че осъзнаха проблемите в е, енергетиката и правят е, опити да се намерят най-добрите решения на тези проблеми. Бих искал да благодаря на докладчиците на трите работни групи за изключително професионалните им изказвания. Тези е, дискусии поставиха на преден плат доста от проблемите. Липсата на междусистемни връзки, изолирането в региони, липсата на сигурност на доставките, също липса на ниски цени, както и редица други проблеми. Подобни междусистемни връзки са нещо, което не е толкова лесно но ако искаме да гарантираме конкурентоспособността, са необходими такива връзки. И в дискусиите стана ясно също, че има липса на политическа воля в Европейския съюз, което продължава да бъде основен проблем в опитите да се създаде енергийна общност. Възобновяемите енергоисточници, зелените технологии, всичко това са въпроси, които изискват политическа воля. Постигнати са много неща при определенето на енергийните приоритети. Амбициозният трети енергиен пакет сред тези мерки, както и редица други. Ако всичко това беше реализирано на практика, ние можехме сега да се концентрираме върху по-прости въпроси и върху по-малко наброй проблеми ако държим на суверения енергиен пазар, ще загубим конкурентоспособност, ще ограничим ролята на Европейския съюз в външните му отношения. Ако искаме да създадем общ пазар на енергетика, трябва да започнем с простички неща. Трябва да има група, свързана с която да извършва от името на Европейския съюз преговорите с доставчиците и да взаимодейства с различните държави, които имат отношение към енергийната политика. Всичко това трябва да бъде обсъждано в тясно, като се държи сметка за доколко сме в състояние да избегнем евентуални кризи, Нека да припомним катастрофата в Мексиканския залив и нейното огромно отражение. Бих искала днес да благодаря на всички, които допринесоха за решаването на проблемите на регионално ниво. Искам да благодаря на литовската делегация, която е доста многобройна на тази среща. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви много. Следващият оратор е представител на турският парламент, господин Панкиран. Господин председател, уважаеми колеги, енергията е жизненно важен компонент във всички сектори. Тя има своето значение във всеки аспект на нашия живот. Без енергията не можем да запазим качеството на живот, нито можем да постигнем економическо и социално развитие. За това Доставките на устойчива енергия по достъпни цени са изключително важни. Що се отнася до сигурността на доставки, то тук е много важно да има правила. Стоеността и сигурността на енергията основно зависят от зависимостта от внос на енергия и от показатели като БВП на произведена единица енергийна продукция. Газовите залежи едва ли ще стигнат на човечеството за повече от 30 години напред, ако не бъдат намерени нови находища, също въжи и за петрола. Затова е много важно да се разработват нови зелени технологии. Енергийната ефективност и при производството и при потреблението на енергията трябва да бъде основна цел в бъдещата ни политика. Като бъдеш партньор на Европейския съюз, мога да кажа, че либерализацията на енергийните доставки, подобряването на междусистемните връзки и опазването на околната среда са били достатъчно отразени в дейността на Турция, за да може енергийната общност да бъде стабилна. Дали трябва да има подкрепа на всички държави членки и други държави, които не са членки на Европейския съюз? или е достатъчно да има подкрепа само на някои държави, ако така, дали тези държави трябва да имат общи граници. Дали държавите кандидатки ще бъдат поканени да участват в тази общност? Дали ще бъдем поканени, тъй като резервите, извинете, тъй като находищата на Петролевес, в Иран и Ирак – са важни за Европейския съюз. Дали Европейския съюз ще предприеме стъпки да нормализира отношенията си с тези държави? И накрая, ние не свързваме проекто на Булко с геополитически или географското положение на Турция в преговорите за присъединяване. Но ние искаме да уверим нашите европейските аз приключвам, господин председател. И когато членството на Турция е финализира. Е, вие прехвърлихте времето, каза председателя. И това е вече последното изречение. Енергийната глава не е отворена още. Благодаря ви. А моля, спазвайте времето си. Един от нашите колеги би искал да зададе въпрос. Това е колегата от гръцкия парламент. Шантава Садхорус. Имате 30 секунди, заповядайте, за да зададете въпроса си. Искам да задам един въпрос на представителя на съвета. Смятате ли, че дългосрочно либерализиране на пазара ще доведе до намаляване на цените. Това го казвам последния повод. Въглищата поскъпват, енергията, добивана от въглища, също поскъпва. От друга страна, природния газ поскъпва нефта също така и а, те ще доведат до това, че а, цените на енергията, добита от а, тези източници, а, ще поскъпне. Това а, как ще допринесе за конкурентоспособността, конкурентоспособността в а, областта на енергетиката в рамките на Европейския съюз? А, уважаеми колеги, ако имате по-общ въпрос, моля да го оставите за по-накрая, защото този въпрос не беше свързан конкретно с изказването на колегата от Турция. Ние ще отбележим всички въпроси, след това ще получите отговорите. Ако имате конкретен въпрос към някой от в момента изказващите се оратори за 3 минути, моля тогава да вдигнете синята си карта, за да се проведе дискусия между двамата колеги в залата. Ако имате общ въпрос, като този, който беше зададен сега, моля да го оставите за края на дискусията. Всички ще разполагат с нужното време, за да получат отговор. Благодаря ви много. Следващият оратор е от Европейския парламент нашия колега Оресте Роси. Имате думата. Благодаря. Ние сме почти към края на двудневната ни работа. Това е добър а, повод а, за контакти между парламентаристи от националните Европейския парламент в резултат от влизането в сила на Лисабонския договор все повече законодателство ще зависи от това взаимодействие. Не бива да забравяме, че енергетиката и околната среда са два въпроса, които са взаимно свързани. Те засягат пазара на труда и трябва да бъдем внимателни, когато се заемаме с скъпоструващи проекти, които нямат особена полза. В Комисията по околната среда на Европейския парламент ние се опитваме да намалим емисиите на въглероден двуокис от леките автомобили, за да се гарантира намаляване в процентно изражение, което ще окаже до близо 45 милиарда. Това ще бъде цената, ако не бъдат предприяти мерки в този сектор. Толкова ще струва тази мярка за отрасъла. Докато ефекта върху намаляване на глобалните емисии на въглероден диоксид ще бъде 0,014, което е несъпоставимо с разходите. Затова трябва да използваме средствата максимално добре чрез инвестиции в нови енергоисточници, в възобновяеми енергоисточници, върху промишлени мощности с ниско потребление на енергия. Трябва да се фокусираме върху научните изследвания, които да доведат до подобрения. Ангела Меркер а, приключи с финансово преструктуриране наскоро за редица от отраслите на германската економика – тук се фокусира също върху изследванията. В САЩ се отделят най-много средства за научни изследвания. И то в момент на економическа криза. Само чрез научни изследвания можем да имаме реален принос за по-рационално използване на енергията. В резултат, на резултатите, в резултат от работата на работна група 3 както и, и на, а, беше посочено кои са трите стълба на енергийната политика за постигане на единен европейски пазар на а, енергия. Ние трябва да направим това, защото иначе ще останем а, извън глобалният а, енергиен пазар и няма да можем да изиграем активната си роля. Благодаря, колега. Благодаря за направеното изказване. Господин Енчо от Европейския парламент има думата. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искал да благодаря на нашите докладчици за тяхната дейност. Също така бих искал да благодаря мини Риба и комисар Алмония за техните изказвания и за това, че те подкрепят нашия проект. Трябва да признавам, че когато вие, господин председател Бузък, излязохте с инициативата за този дебат, когато вие говорихте за него преди няколко седмици в Страсбург, аз бях доста песимистично настроен за реализирането на идеята за Европейска енергийна общност. Но днес аз виждам, че много от въпросите вече намеряха своя отговор и осъществяването на планираните проекти става осъществимо. И тук не става дума само за осъществимост, но тези проекти са единствения начин, по който можем да решим проблемите с енергетиката в Европейския съюз. Бих искал сега да се съсредоточа върху нещо, което според мен е много важно. Това е социалният аспект, за който не трябва да забравяме. В цялата наша дейност трябва да помним за социалния аспект. Трябва да помним за това, когато говорим за нормативната уредба за енергетиката. Трябва да се постигне либерализация на пазара и трябва да се постигне една общо европейска енергийна мрежа. Трябва да се реализират разпоредбите така че да може да се гарантира социално поносима цена, особено сега в условията на криза. Важно е също така да бъдат насърчени економическите оператори да инвестират в инфраструктурата. Това е необходимо да се прави по единен начин. И трябва да се учат интересите и на економическите субекти, и на европейските граждани. Задава се въпроса дали корпорациите ще влязат в тази общност и ще проявят солидарност потребителите. Също така важно е дали ще има солидарност между държавите членки. Необходимо е също така да има определена форма на надзор спрямо дейността на търговските дружества. Ние не трябва да допускаме изключения. Ако фирмата нарушава правилата, тя трябва да бъде обявена за персона на Онграта. Смятам, че търговските дружества трябва да осъзнаят това и да спазват принципа в съответствие с който всеки економически субект трябва да дава на обществото поне толкова, колкото е взел от него. Като представители на гражданите ние трябва преди всичко да мислим за гражданите. Когато говорим за подобни предложения, трябва да гарантираме това, че това, което ще направим, няма да засегне негативно социалното измерение. От гледна точка на енергийните услуги, ясно е, че те ще бъдат подобрени в редица региони на Европа, които страдат от натрупани от минало уязвими и слаби места. Но енергетиката трябва да бъде достъпна за гражданите включително и да бъде на достъпни цени. Чрез оптимизирането на пазара цената на енергетиката може да бъде, цената на енергийните източници може да бъде намалена. Благодаря ви. Благодаря ви от шведския Рикстаг, господин Пер Болунд. Благодаря, господин председателю. Благодаря е, за много интересните изказвания. Ние искаме също да пренесем за това заложените цели и мерки да бъдат осъществени на практика и да се вземат решения възможно най-бързо. Ние трябва да работим в посока изпълнение на стратегията до 2050 година. Трябва да се използва водата, слънцето и други енергийни източници. да а, има една обща европейска а, електропреносна мрежа. Знаем, а, че има държави членки, които а, са на едно по-добро ниво на развитие. Ако обединим нашите а, електропреносни мрежи, ще а, има по-добър баланс между използването на отделните видове енергия. Например, като използването на а, вятъра, ние а, можем да изнасяме вятърна енергия и да внасяме друг вид енергия. И по този а, начин европейския енергиен пазар може да бъде изграден на тази основа. А, някой казва, че трябва да се изграждат ядрени електроцентрали, но ам, те не създават естествена конкурентоспособност. По този начин не се решава дългосрочно проблемите и ам, използван такъв тип енергия ще има последствия ам, за цяла Европа. Не трябва да се решават проблемите ам, регионално или локално ние трябва да развием използването и производството на енергия от възобновяеми източници на енергия. В Европа имаме нужда от повече научно-изследователска дейност, за да можем да използваме по-ефективно тези възобновяеми източници на енергия и да създадем една обща мрежа. Благодаря ви за изказването. Сега госпожа Недрехева от Европейския парламент. Господин председател, господин заместник председател на комисията, господин Орибе, дами и господа, убедена съм, че днес ние се нуждаем от истинска енергийна политика, която се основава на вътрешния пазар. И последната криза подчертава допълнително това. Сигурността на доставките е много важна. Независимостта на енергийната независимост е много важна. Енергийната сигурност трябва да гарантира способността ни да отговорим на потребностите ни. Държавите членки обаче трябва да се договорят по политиката и да се откажат от продължаващите различия между тях. Повече внимание трябва да се отдели на междурегионалното сътрудничество, което да позволи истинско многообразие на източниците на доставки на енергия. Трябва да използваме засилено сътрудничество в по-голяма степен. Това ще ни донесе значителни ползи. Националните парламенти не трябва да бъдат пренебрегвани. Откритото сътрудничество заедно с тях ще позволи по-доброто прилагане на законодателните инструменти. Когато говорим за външните аспекти, трябва да имам предвид многостранните и двустранни отношения, но преди всичко трябва да имаме външна енергийна политика и тук Катрин Аштън има да играе важна роля. Те трябва да използва възможността, която съществува днес чрез службата за външни дейности и да я използва като инструмент за защита на общата европейска енергийна политика. Ние трябва да имаме общо средство за постигане на общите цели на държавите членки. Искам да привлека вниманието ви към стратегията за Дуновския регион. В нея са включени държави членки и държави, които не членуват в Европейския съюз. Има различни стратегически предимства, които трябва да използваме, но трябва да бъдем утописти наред с това. двустранните отношения, които са на привилегирована основа, не трябва да бъдат извън общата енергийна политика. Не трябва да гледаме нещата в черно-бяло. Трябва да бъдат предприяти нужните мерки за гарантиране на сигурността на доставките и преноса на енергия. Искам да приветствам инициативата, поета на това на тази среща, защото заедно парламентаристи от Европейския националните парламенти можем да предприемем нужните мерки за една ясно дефинирана политика. Благодаря ви много. Сега бих искал да припомня, че нашият дебат се наблюдава от представители, от граждани. Имаме група от младежи, в галерията за посетители, както и други граждани, които присъстват на това заседание. Нашите депутати канят групи, които да ни гостуват и ние приветстваме всички, които наблюдават сега нашия дебат. Господин Ташкевич, следващия оратор от, Европей, от Полския парламент. Господин председател, дами и господа, моля, извинете ме, но аз ще говоря за подробности, не толкова за общи неща. Ще говоря за проблеми, свързани с управлението на отпадъци. Смятам, че този проблем е важен. Първо, трябва да управляваме отпадъците и ние можем да произвеждаме енергия от отпадъци. Аз говорих вчера за това, Говорих за използването на биомасата за производство на енергия. Смятам, че трябва да насочим достатъчни средства за разделното събиране на отпадъци, за рециклиране и след това депониране на отпадъците. Трябва да има една иерархия на инвестициите – Следващия конкретен проблем е проблемът с преработването на отпадъци на местно ниво. Например, отпадъците от животновътството, битовите отпадъци трябва да се преработват на местно ниво. В този контекст трябва да се съсредоточим също и върху енергийната ефективност в контекста на управлението на отпадъците на местно общинско ниво. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор е господин Ковани, представител на Ирландския парламент. Благодаря, господин председател. Бих искал да направя няколко бележки преди всичко във връзка с енергийната сигурност. Бих искал още веднъж да изтъкна това, че и съветът и комисията осъзнават значението между системите връзки и не трябва да се пренебрегнати. 4 милиарда евро са били заделени миналата година от Европейския съюз за междусистемни връзки между газопреносните и електроенергийните системи. Мисля, че в бъдеще трябва да отчетем, че когато малки страни като Ирландия искат да изнасят енергия от възобновяеми източници в Европа, то тогава ще трябват много повече междусистемни връзки да се реализира това. Ключовият въпрос, който е свързан с ВАИ и междусистемните връзки е, че ние трябва всички заедно да изработим един план за действие за развитието на енергетиката в бъдеще. Трябва да даваме възможност също на страните да развиват това, което е тяхното конкурентно предимство. Било поради климата, било поради политическото приемане на ядрената енергетика или не, какъвто е случай с Ирландия. Но ключът въпрос, че държавите трябва да имат правото да правят това, което правят най-добре. И те също така трябва да имат възможност да споделят своите ресурси и знания на общия пазар с 500 милиона граждани. Това не става в момента, затова трябва да сме по-амбициозни, когато подхождаме към междусистемните връзки и трябва да инвестираме в тези междусистемни връзки, които са от полза за целия Европейски съюз. Това ме води към понятието, което се развива, откакто аз съм член на Европейския парламент. И това е понятието офшорна свръхмрежа. Държавите вече работят заедно в момента на двустранна и многостранна основа и разработват една супер мрежа за вятърни централи, изнесени в морето, там където вятърът е най-силен. И съветът и комисията трябва да подпомогнат това начинание, защото нито една страна не може със собствени средства да финансира цялото това начинание. Що се отнася до конкурентоспособността, съгласен съм с казаното от комисията, че има проблеми, свързани с бившите монополи, бивши държавни монополи, които и оперират енергийната инфраструктура и са собственици и те разполагат с огромни енергийни мощности. Но кога комисията наистина сериозно ще се вземе с този проблем, за да засили конкуренцията? И последно за биогоривата. Всяка страна в момента, включително Ирландия, разработва собствена политика и законодателство за биогоривата. Ние имаме задължение да преминем към биогорива и да се откажем постепенно от бензина и дизела. И тези мерки вече влизат в сила в Ирландия от юли тази година. Обаче трябва държавите да обмислят как да осигурят вътрешни доставки на биогорива, което е против общностното мислене. Бих искал да помоля съдовете и комисия да се произнесат по този въпрос. Благодаря ви, колега. Госпожа Залевска. Господин председател, дами и господа, аз ще продължа казаното от колегата от Ирландия тъй като в много отношения сме съгласни с тях. Понякога ние подчертаваме какви са пречките при прилагането на общата енергийна политика. Мисля, че въпреки това е положително да споменаваме за тези пречки, защото по този начин можем да работим по тях, да разработим обща стратегия възобновяемите енергии не само ще доведат до опазване на околната среда за нас и за децата ни, но това е политическа цел, както сме подчертавали многократно в дискусиите ни. Така Европейския съюз ще стане и по-енергийно независим. Когато разглеждаме ситуацията в различните страни, трябва да имаме предвид дали това няма да доведе до прехвърляне на енергия извън Европейския съюз. Няма да можем да реализираме своите цели за опазване на климата, нито пък да подобрим независимостта си. Има някои неща, които не бяха включени в доклада. Ние не можем да прехвърляме енергия в страни или региони, както спомена и колегата от Ирландия чието географски и климатични условия правят невъзможно да произвеждат енергия от възобновяеми източници. Освен това, подчертахме, че имаме отговорност за инвестиции в възобновяемите енергии, но това не трябва да облагодетелства само отделни лица, особено сега във време на криза. Благодаря. Сега давам думата на представител на Андрея Флотеро от Италианския сенат. Благодаря, господин председателю. Чух и двата доклада и двете изказвания. И аз участвах в третата работна група. Искам да кажа нещо в тази насока. Аз съм съгласен с оценките дадени от предишните а, колеги, свързани с сигурността на доставките и конкурентоспособността. Вчера в рамките на работната група беше казано, че по време на извършване на оценките се казва, че устойчивост има само в рамките на е, емисия на въглероден двокис. Ниският дял на въглеродни емисии в световен мащаб и емисиите от човешката дейност имат по-голямо значение – в допълнение идва и друг критерий. Емисиите от химични вещества също намаляват. Тези вещества, разбира се, вредят на околната среда и на хората. Смятам, че се преувеличава въздействието на на въглеродните емисии. източниците на химически и физически замърсители а, ще засилят своето влияние в бъдеще. Както господин Лопас а, каза, че бъдещите енергоисточници а, се крият в спестяването на енергия. Разбира се, трябва да се концентрираме върху енергийната ефективност. Трябва да сме конкурентоспособни, разбира се, но да мислим и за енергийната ефективност, която е нещо различно от спестяването на енергия. Искам да добавя нещо, което беше засегнато от колегите преди мен – Добре е да се борим срещу емисиите от въглероден двуокис. Но най-големите замърсителки а, също бяха споменати. Там а, конкурентоспособността е намалена. Трябва да се използва електричеството повече от енергийния а, вектор и а, трябва да се увеличи енергийната ефективност. <clears throat> Едмут Фитброд от а, Полския сенат има думата. Благодаря, господин председател. Като член на Европейския конвент, аз се спомням колко много ни занимаваше въпроса за доближаването на Европейския съюз до гражданите, както и, и за енергийната сигурност. Искам да ви благодаря за тази възможност да обсъдим въпросите и тук а, заедно. Благодаря, че можем да обсъждаме заедно създаването на обща енергийна политика на Европейския съюз, която е изключително важна за нас, ако искаме да проявяваме солидарност един към друг. Говорим за дългосрочната перспектива и за нови източници на енергия, диференцирането на тези източници, за междусистемните връзки, за складирането на енергия. Разбира се, не трябва да забравяме за запазването на, опазването на околната среда, но тук говорим за механизми за наблюдаване непрекъснато на заплахите, свързани с енергетиката. Искам да задам един въпрос към двамата ни гости. Към господин Педро Луис Мартино Рибе и към заместник председателя на Европейската комисия Хоаким Алмуня. Ние говорим за Лисабонския договор – Започнахме с това. Въпросът е дали разпоредбите на този договор са достатъчни. Вчера по време на предварителната ни среща председателят на Европейския парламент Ярже Бузек спомена, че може би има нужда от нова харта на правата с минимален брой ангажименти. Нашите експерти говорят за възможен мини-енергиен договор, който да ни позволи да задълбочим сътрудничеството в сферата на енергетиката. Ние знаем, че има известни опасения. Те бяха споменати от Пьер Лакие. И въпросът опира до това дали проблемите, свързани с прилагането на Лисабонския договор, няма да се повторят, когато приемем нов такъв. Въпросът ми е следния. Считате ли, че се нуждаем от нови допълнителни решения? И последния коментар, коментар е, че опитът ни учи, че не само разпоредбите и различните документи имат значение, а волята да се действа е много по-важна. Ние се намираме в ситуация, където имаме чудесни разпоредби, но не се прилагат на практика. Благодаря. Серж Поня от Франция има думата. Благодаря, господин председател. След прекрасните изявления на експертите, които ви поканихте и които чухме и вчера, и които ни говориха за различните начини, по които можем да работим съвместно, за да създадем енергийна общност. И ние вече знаем, че това е напълно възможно в рамките на Лисабонския договор. Също така изслушахме комисара и представителя на съвета и председателят на работните групи, но не трябва да отхвърляме един определен вид енергия. Не трябва да отворим нито въглищата, нито ОВИ, нито ядрената енергетика. Разбира се, ние сме за трите стълба, устойчивостта и стратегията за ниско въглеродна економика, сигурността на доставките и междусистемни връзки, нещо, което днес много се обслужвахме, разбира се, и конкурентоспособността. И също така дали това отговаря на интересите на потребителите и на малките и средни предприятия в средно и дългосрочен аспект. Затова сме съгласни, че трябва да имаме обща политическа воля. Така че да можем да обединим нашите технологични ресурси. Но това се отнася до всички видове енергия отнася се също и до съхраняването, а не само производството на енергия. Днес се говореше много за съхраняването на енергия. Има някои ефективни методи за съхраняване на енергия и трябва да отчитаме това. Смятам, че този въпрос не се разглежда достатъчно, особено в гледна точка на достъпността от страна на гражданите. Сигурен съм, че общественото мнение е различно във всички държави членки, но не смятам, че трябва да отхвърляме каквато и да е било технология, какъвто и да е било енергиен източник. И смятам, че ефективното управление на енергията е най-добрият начин да гарантираме това, че няма да има увеличение на емисиите парникови газове. Трябва да имаме също механизъм за управление на кризи. И що се отнася до конкурентоспособността, ние смятаме, че третият пакет трябва да се реализира. Бих искал да се върна към току-що казаното а именно, че става дума по-скоро за финансиране, осигуряване финансиране, не толкова за наличие на правна уредба. Финансирането, обществените поръчки, какви видове финансиране да се осигурят. Смятам, че това са основните съображения, които трябва да ни ръководят. И вече на второ място правните инструменти. Благодаря също така на всички организатори на тази много интересна конференция. Председателят, благодаря ви. И сега от името на Литовския парламент господин Станкевичус, заповядайте. Благодаря, господин председател. Вчерашната ни дискусия и днешния ни дебат показва липсата на политическа воля, която е необходима, за да се създаде общ европейски пазар и да се провежда обща европейска енергийна политика. Председателят Бусък представи една своевременна инициатива с цел да бъде формирана такава политическа воля и Европа да се превърне в истинска енергийна общност. Тази инициатива а, също определя и целите, които се преследват, а именно създаването на общ енергиен пазар, а, формирането на обща енергийна политика а, и осигуряването на обща енергийна сигурност. Европейският парламент, националните парламенти имат свои представители на тази среща. Те трябва да се превърнат в движещата сила на тази политическа воля. Литовската делегация подкрепя целите, които са включени в предложението за създаване на Европейска енергийна общност. Ние искаме тази среща да отправи ясно политическо послание относно тази своевременна инициатива. Благодаря ви, господин председател. Председателя, благодаря ви. Следващият оратор е представител на Чешкия сенат, господин Бис. Важени пане předsedající, важени колегове. Господин председател, уважаеми колеги, смятам, че е необходимо да се каже, че всяка една страна се стреми да определи своя енергиен баланс, така че да, да допринесе за цялостната дейност, а именно постигането на целта намаляване на глобалното затопляне и максимално ефективно използване на ресурсите. Чешката република няма особени възможности за развитие на ВИ. Ние нямаме вятър, нямаме достатъчно слънчева светлина, нямаме море и нашата територия е много малка. Обаче ние и затова нямаме и достатъчно ресурси като биомаса. За това ние обмисляме ядрената енергетика като една технология, която е която не произвежда въглеродни емисии и която е ефективна. Много бях очуден от изказването на шведския колега. Швеция е една страна, която има богат опит с технологиите и с ядрената енергетика. Мисля, че не трябва да се опитваме да всяваме страх – хората, когато ги плашим с ядрената енергетика. Смятам, че това не би било правилно. Смятам, че хората, които не вярват в бъдещето на ядрената енергетика, поставят под съмнение и съществуването на глобалното затопляне. Ние не можем да се отказваме от една технология, която значително намалява емисиите на въглероден диоксид. Затова смятам, че нашата борба срещу глобалното затопляне не може да бъде ефективно с подобни изказвания. Председателят, благодаря ви. Дами и господа, ако сега имате някакви въпроси, моля, вдигнете синята карта. Нашият колега от Гърция вече зададе въпрос към нашите оратори, нашите почитаеми оратори. Ако вие имате въпроси, моля втигнете синята карта. Това трябва да бъде кратък допълнителен въпрос. Да, заповядайте, колега. Да, заповядайте. Имате 30 секунди на разположение, моля. Е, да, благодаря ви. Исках а, да се позвам това, което каза колегата Флотеро. Един, един е вътрешен пазар, а, директивите, свързани с него и така нататък. Защо при емисия на въглеродния двокис и а, оценката, която се извършва в тази насока, да се извърши а, оценка на глава от населението за всички тези 500 милиона души, така че да се обхване целият континент? Можете да се представите, защото тук не мога да видя имената ви, казва председател. Казвам се а, Роберто Тортори и съм от Италианския парламент. Благодаря. Госпожа, моля да се представите. Благодаря, Сесилия от Шведския парламент. Искам да направя по-скоро коментар е, отказаното по-рано, а не толкова въпроса. Шведската позиция по ядрената енергия не е въпрос, който е решен. На 17 юни ще има гласуване в нашия парламент. Предложението, което се разисква, е, че <clears throat> ще изграждаме нови, ако искаме да изграждаме нови електроцентрали, трябва да бъде одобрен този проект. Може би ние имаме различни становища с моя колега, но това е така и в много други страни. Ядрената енергия е альтернатива за Швеция. Благодаря ви много, госпожо. Следващият оратор, моля да се представите. Аз съм Тотилие от Френския парламент. Благодаря ви, господин председателю. Когато разглеждаме данъчното бреме, във връзка с а, а, цените на енергията. Не знаете ли не трябва да започнем да работим по хармонизирането на данъците? Защото това ще бъде пречка пред създаването на а, общият енергиен пазар. Благодаря ви за въпроса. Следващите въпроси. Госпожа, имате думата. Кристияне Прюнер, аз съм от Австрийския парламент. Имам един въпрос, отправен към тези, които смятат, че ядрената енергия е решение в борбата за справяне с измененията в климата. Е, смятате ли, че е разумно, ако се влеят много средства е, за такъв тип енергия, а не в друг тип енергия, която да се използва по-дългосрочно? Като това в допълнение към всичките опасения, свързани с използването на този тип енергия. Благодаря ви много. Има ли други въпроси? може да бъде и въпрос към колегите в залата. Можем да имаме един открит дебат. Моля да се представите. От парламента в България бих искал да задам следния въпрос. Смятате ли, че след създаване на Обединена енергийна мрежа на Европа и либерализацията на пазара, заедно с използването на вейтата, възобновяемите енергийни източници, трябва да се мисли и за създаване на енергийни източници, които да бъдат компенсиращи мощности по времето тогава, когато примерно вятърниците не могат да работят. Благодаря ви. Следващият колега. Благодаря. Моето име е Витмар от Немския парламент. Аз се присъединявам към колегата от Австрия. Въпросът е средствата, които се вливат в изграждане на ядрени централи. В този, в тази връзка и договорът Евратом. Сумата възлиза на 1 милиард евро, които могат да се използват да възобновяваме източници на енергия и научно-изследователска дейност. Благодаря ви много, уважаеми колеги. Имаше някои въпроси, свързани с ядрените централи. Те бяха зададени към всички. Ако някой има желание да отговори, имате и думата. Ако искате да кажете нещо по ядрената енергия, дали е ефективна, колко време ще трае, какво да се инвестира. Поне по една минутка а, може да имате за отговор на въпроса. Не исках да отговоря на въпроса, а да задам въпрос към изказалия се от Швеция. Когато говорим за а, атомна енергия, ако използваме а, само а, възобновяема енергия, изключвам всички атомни мощности, колко ще трае това, по ваше мнение? Председателят, колеги, искам да ви кажа, че дискусията е изключително интересна по въпроса за атомната енергия и всяка държава членка сама решава какъв да бъде енергийният и баланс. Ние знаем какви са стимулите, които се предлагат, ние знаем какви са потребностите, свързани с опазването на околната среда. Не само климатичните проблеми, а изобщо опазването на околната среда. Отпадъци, прах и прочие. Затова аз не считам, че не трябва да концентрираме своето внимание днес върху този конкретен въпрос. Нека да го оставим така какъвто е, той да бъде в ръцете на държавите членки. Може би към днешна дата това е най-доброто решение. Сега бих искал да дам а, думата, но не по ядрената тема, на следващият оратор. Моля аз просто исках да изразя моето съгласие с това, което вие казахте, нищо повече. Председателят, благодаря ви. Да, заповядайте. Първо искам да изкажа съгласие по отношение на това, което казахте. Но бих искала да задам и един въпрос по една тема, която беше засегната. Когато вод доводим този дебат, трябва да го свържем с отговор на въпроса какви решения търсим. Едно от най-съществените и важни решения са свързани а, с възобновяемите източници на енергия. При В и а, там са изключени биомасите, защото проблемът е друг. Но има два решаващи проблема – от един определен обем нагоре вече нещата излизат извън регулация. Ако ВИ ам, трябва да постигнат един по-висок дял в енергопроизводството, а, трябва да се застъпи в по-голяма степен а, производството на енергия от вода. През последните десетилетия не сме имали някакви аварии в водните електроцентрали, но това може да се случи, разбира се, при производството на този тип енергия. Трябва да се концентрираме върху електропроизводството. И електричеството е малката част на енергийния проблем. Голямата част от проблема това са горивата. Благодаря ви. Благодаря ви. Това бяха последните бележки преди заключителните речи на нашите почитаеми оратори, господин Орибе, който представлява съвета и ротационното председателство на Европейския съюз. Заповядайте, господин Орибе. Благодаря ви, господин председател. Благодарен съм на всички, които се изказаха. Изказванията бяха много интересни и конструктивни като част от нашия европейски дебат по енергийната политика. Бих искал да направя няколко съвсем кратки бележки в заключение. Първо, всички знаем, че енергийната сигурност е предмет на голяма загриженост. И мисля си, че това е оправдана загриженост. Това не е нещо ново в Европейския съюз. Традиционно ние сме били и сме много зависими от внос на енергия. Около 60%, в някои държави членки до 80%, особено за някои суровини, като природния газ. Тази зависимост в момента създава много проблеми, както стана много ясно миналата година по време на кризата с доставки на газ. Затова намерение на всички страни е да намалят своята зависимост, особено от един чуждестранен доставчик, особено когато 80% от природния газ се внасят само от един източник. Единият от начините за решаването на този проблем е създаването на реален истински вътрешен пазар, който ще ни позволи да диверсифицираме източниците на доставки. Да, наистина някои държави членки са над 80% зависими от внос. Има някои страни, в които 100% от внос на определен енергиен ресурс се дължат само на един източник. Следващото решение е да се търсят местни вътрешни източници на енергия, най-вече ВИ, а също така увеличаване на енергийната ефективност. Приоритет на Испанското председателство е да се повиши нивото на енергийна сигурност. За това ние говорим в съвета за необходимостта от допълнителни инвестиции и тук бих искал да изразя моята благодарност на Европейския парламент за конструктивния диалог през последните няколко месеца с цел да се гарантират, да гарантира сигурността на доставките на природен газ. Това е, е предмет на споразумение с Европейския парламент, което беше сключено този месец. Също така имаме споразумение за инфраструктурата с цел да се изпълни инфраструктурната политика на Европейската комисия, която ще бъде формулирана, официално предложена в края на тази година. Също така много е важно за енергийната сигурност да укрепваме нашето сътрудничество с трети страни. Следващия предмет на загриженост е финансирането. Господин Понян говореше за това. Инфраструктурата, според мен, ще бъде една от сферите, в които онези, които са поели бремето на изграждане на инфраструктура инфраструктурата, незадължително са тези, които извличат най-голяма полза от тази инфраструктура. И за това е необходима намеса от гледна точка на подкрепа на определени проекти. Не е достатъчно да разчитаме само на пазарните сили. Идеята за тази цел от 10% беше посочена 10% като дял на ВИ е една цел, която можем да постигнем. Има някои държави членки, които не успяха да го постигнат обаче и затова смятам, че едно от най-големите предизвикателства е да можем да осигурим по-голямо доверие към тези цели. Имаме нужда от по-голямо доверие – Имаме някои приоритетни действия на европейско ниво, но смятам, че някои от тези действия са еднократни мерки, а това, от което имаме нужда, е една цялостна всеобхватна политика за финансиране на енергийните проекти. Също така ние говорихме с вас за вътрешния пазар – за необходимостта от разделяне на собствеността, отделяне на собствеността от производството и преноса. И това отделяне на собствеността върху производството и преноса е част от Европейския пакет за либерализация на енергетиката. Смятам и се надявам, че всички държави ще могат да изпълнят този пакет колкото се може по-бързо. Колегата от Гърция зададе много добър въпрос за въздействието на либерализацията на енергийния пазар върху цените на енергията. Ние не можем да кажем, че либерализацията и е регулацията сваля автоматично цените, но тя позволява цените да отразяват адекватно разходите по производството. Що се отнася до създаването на определени групи защитени потребители, ние смятаме, че чрез либерализацията можем да създадем един истински вътрешен пазар, който се базира върху принципите на лоялна конкуренция и справедливо ценообразуване. Разбира се, много е трудно да се да регулират малките изолирани пазари, малките енергийни острови, които много трудно могат да бъдат дерегулирани, защото там има монополи. Няма конкуренция. В такива случаи дерегулацията няма винаги да означава понижаване на цените. Затова, освен дерегулацията, ние трябва да финализираме създаването на вътрешния пазар който ще използва по-добре капитала, а също така и стоките и енергийните продукти. Също така дерегулацията трябва да предостави стимули за енергийната ефективност, защото енергийната ефективност е от ключово значение. И когато говорим за енергийната ефективност, аз искам да се върна към това, което каза господин Флотеро за ролята на енергийната ефективност – това е ключов фактор за постигане на нашите цели, като намаляване на емисиите и увеличаване на ролята на ВИ. Ефективността е един от начините да имаме повече енергия, а също така да гарантираме и това, че нашето енергопотребление отразява нашите реални потребности – затова смятам, че енергийната ефективност трябва да бъде наш основен инструмент за постигане на нашите цели. Разбира се, ефективността не може да се постигне само като искаме от потребителите да спестяват енергия. Това също означава подпомагане на технологиите и даване на гаранции за по-добро използване на енергията, по-рационално използване на енергията, благодарение на технологиите. Бих искал сега да се спра върху технологиите. Технологията са една важна сфера, в която са необходими инвестиции. Тук всички осъзнаваме, че развитието на технологиите е една от основните сфери, в които пазарът не успява пазарът не успява да функционира добре, особено сега, поради положителните външни фактори. Ние искаме да избегнем при покриване при финансирането Ние знаем, че технологии, технологиите, развитие на технологията са от ключово значение, затова ние смятаме, че предстоящото публикуване на плана за действие ще подпомогне за това, както и различните вече предприемани инициативи. В самото начало на конференцията аз казах, технологиите са ключ към развитието на използването на ВИ. Това е начин да се гарантира конкурентоспособността на ВИ и също така осигуряване на достъпни цени за потребителите, но също така технологиите позволяват и по добро управление, по-добро управление на производство и потребление. Тук не става дума само за съхраняване, но разбира се, също така трябва да се използва и биомасата и всички други ВИ. Много е важно да се гарантира надлежно управление на енергията и за целта също е много важна ролята на междусистемните връзки. По този начин ще има по-голям обмен на енергията между националните пазари. А ако имаме малък пазар с много ОВИ, например в Испания, имаме много вятърни електроцентрали. Те възлизат до 50% като източник на енергията в някои региони и в някои определени сезони, но това не въжи за цялата страна. Така че същото въжи и за Европейския съюз. Ние можем да имаме е, вятър на север, слънчева енергия на юг, по средата може да имаме биомаса, но при едно обединяване на пазара проблемът с управлението ще бъде значително смягчен, особено що се отнася до енергийните острови. Технологиите ще ни помогнат в това отношение. Те ще ни помогнат също да, да включим енергията, произведена от възобновяеми източници в нашите енергийни мрежи. Има страни, в които много интензивно се използват ВИ, и е ясно, че енергията от ВИ може да бъде подавана към националните мрежи по един ефективен и интелигентен начин. Различните видове технологии съхраняване на енергия, технологията за улавяне и съхранение на въглерода също така ще ни помогне, както и технологиите, които ще бъдат едно допълнение към вече използваните технологии. Обединяването на нашите мрежи е основно предизвикателство, особено когато мрежите не са взаимно свързани, но аз смятам, че ние можем да намерим решение на тези проблеми. Не бих искал да повтарям примера на Испания, но ние можем да споделяме енергията, произведена в някои региони от е, енергията на вятъра, с много други региони в Испания. мисля се, че това е един пример за възможно решение. И в заключение искам да кажа, че нашата конференция като цяло се средоточи върху електроенергията – и аз смятам, че това ще бъде едно от нашите основни предизвикателства, ако искаме да постигнем нашите цели в сферата на енергетиката. Електроенергията трябва да има по-голяма роля в нашия енергиен баланс. Това е свързано с увеличаване на мобилността, например, с разработването на електромобили през следващите десетилетия, дори през следващото десетилетие около 50% от енергопотреблението се пада на електроенергията. И смятам, че ние трябва да се откажем от използването на някои горива за производство на електроенергия. Тук беше много правилно казано, че ние не можем да искаме само от потребителите да поемат цялото бреме. Ние имаме нужда от интелигентни енергийни системи, които да позволяват да се използва енергията по по-ефективен начин, да се използват максимално ползите от спадовете и върховете в енергопроизводството и потреблението. И накрая, що се отнася до технологията за улавяне и съхранение на въглероден покист то тази технология ще има все по-важно значение за спазване на нашите цели, за намаляване на емисиите въглероден диоксид и смятам, че тази технология за улавяне и съхранение на въглерод ще бъде изключително важна. Господин Росия постави някои важни въпроси, например свързани с автомобилния сектор. Да, ние трябва да можем да предложим решения на проблемите на тези отрасли, които искат да запазят своето конкурентно положение на глобалната арена. И накрая бих искал да отговоря на въпроса за това дали Лисабонският договор е достатъчен за нас да отговорим на предизвикателствата. Не, той не е достатъчен. Ние имаме нужда от повече. Господин Уитпрот от Полша каза нещо много вярно. Той каза това, което е голяма част от отговора на въпроса. Ние имаме нужда от политическа воля. Имаме нужда от воля да действаме. И политическата воля е много по важна отколкото използването на технологията. Ние имаме нужда от политическа воля, имаме нужда от законодателство, иначе няма да постигнем нашите цели. Затова смятам, че основното предизвикателство е наличието на политическа воля. Много е важно да има политическа воля на европейско ниво. И разбира се, трябва да отчитаме принципите на конкурентоспособност и устойчивост и разбира се интересите на нашите граждани. Председателят, благодаря ви за вашите бележки. Като, Като представител на председателството на Европейския съюз. Хуакъм Алмуния сега има думата. Благодаря ви, господин председател. Не зная с колко време разполагам и какво мога да добавя към вече казаното до тук. Всъщност аз поделям всички идеи, които той сподели в отговор на коментарите и въпросите, които бяха поставени. Бих искал да се фокусирам върху някои конкретни въпроса. Имаше въпрос на депутат от Европейския парламент за това какво прави Европейската комисия при използването на инструменти, свързани с конкуренцията в енергийния сектор. Аз няма да се спирам на множеството действия, които предприемаме. Важно е да имаме предвид, че инициативата, която беше прията за секторно проучване, предложено от Нели Круз, е особено важно, особено в газовия сектор. Това ще ни даде един задълбочен анализ. На базата на информацията, която бъде събрана, чрез посещения в предприятия, търговски дружества, ние ще можем да предприемем конкретни преки стъпки на базата на едно по-добро разбиране на текущото състояние. Така ще можем да се справим с злоупотребата, с господстващо положение и а, други проблеми, свързани с конкуренцията. И не става дума само за, за фирми като ИОН, Електрисите де Франс. Това са две крупни компании, спрямо които ние предприемаме действия в резултат на това секторно проучване. Това проучване също позволява на комисията да фокусира своите предложения по един по-ефикасен начин при изготвянето на третия енергиен пакет. Този модел, който беше предприят и в други е, сектори на вътрешния пазар, като фармацевтичния сектор, например, банковия сектор и търговския банков сектор показаха, че са полезни стъпки, които могат да бъдат предприяти за стигането до конкретни решения. Процесът не е завършен, той продължава. Освен това, правилата, свързани с държавните помощи, трябва да бъдат спазвани по държавните помощи дискусията продължава за това как можем да интегрираме целият въпрос, всички инструменти, свързани с борбата с промените в климата и как да ги обвържем с държавните помощи. Върви дискусия за това как да бъде извършвано наблюдение върху държавните помощи. разглеждаме такива предложения, като налагането на, на такси върху емисиите и други, също правата за емисии, които след 2012 няма да се предоставят безплатно, а ще бъдат обект на предоставяне чрез търк. Това изисква специално внимание за да може бремето, свързано с въвеждането на тази нова система, която се фокусира върху емисиите на CO2 в Европейския съюз, изисква предприемане на стъпки, които да ни доведат до увеличаване на CO2 емисиите извън Европейския съюз, които не са обхванати от правила, свързани с този тип емисии. Въпросът е от особена важност и той ще бъде обект на трудни преговори. Ние видяхме какво се случи с дискусиите в Копенхаген. Беше много трудно да се постигне една кохерентна система, която да действа в международен план. Има редица други аспекти, свързани с политиката на конкуренция, като борба срещу господстващо положение, наблюдение върху държавните помощи. Това са само два примера. Аз поделям също мнението, което беше изразено от ораторите, които говориха за особената важност за постигане на въд... напредък на вътрешния пазар и за създаването на един енергиен пазар. Колко важно е да има ам, свързване на системите. Това е проблем, който не е напълно решен въпреки че са постигнати някои подобрения, има заявени намерения. В бъдеще ще има допълнителни предимства. Въпреки това обаче този проблем все още не е цяло разрешен. За нас тук в Брюксел европейските институции не биха могли да преодолеят всички трудности, съществуващи между държавите членки. Ние можем само да ги насърчим да използват своите ресурси и да превърнат междусистемните връзки в реалност. Що се отнася до структурата на координирането на трансевропейски проекти. Тук има известен напредък, но предстои още много работа. Една от пречките, която трябва да преодолеем, е свързана с финансирането. Това е съществен въпрос. Държавите членки трябва да направят инвестиции за междусистемни връзки. Те обаче казват, че не те трябва да платят за целта, а Европейския съюз трябва да го направи. Но ако видим как изглежда европейския бюджет, който се приема тук в този парламент, в диалог с националните парламенти, разбира се, комисията е тази, която прави предложението, но бюджетният орго, орган е Европейския парламент и съвета. Така че в ако погледнете този бюджет, ще видите, че там няма средства, които да се използват за финансиране на подобен тип съвместни проекти, които са от общ интерес. Има и още един инструмент на Европейския съюз. Това е Европейската инвестиционна банка. Тя работи усърдно за финансирането на проекти с ресурсите, които набира на финансовите пазари, но все пак има някои ограничения, свързани с финансирането, които тя може да предложи. Тези ограничения се налагат от акционерите на банката. Кои са те? Тези акционери са държавите членки. Те ограничават действията на Европейската инвестиционна банка, казва докъде може да стигне тя. Тоест ние сме изправени пред сериозни финансови трудности. Този проблем не може да бъде разрешен само на ниво публичен сектор, било то на европейски, в Европейския съюз или национално ниво. Ние се нуждаем от частни капитали, които идват от частния сектор, а това не е най-подходящия момент да събираме такива средства от частния сектор. Те трябва да участват в намирането на решение в средносрочна и дългосрочна перспектива. Ние трябва да имаме по-добри политически възможности, за да преодолеем тези трудности. Имаме нужда от повече финансиране, което се надяваме да намерим чрез бюджета, чрез Европейската инвестиционна банка, и от частния сектор. Всичко това, разбира се, трябва да бъде съчетано с политическа воля, за да имаме една съгласувана политика. Ние също чухме някои много интересни коментари за технологиите. Петро Марин направи някои много разумни коментари в това отношение. Чухме такива коментари и а, във връзка с а, автомобилостроението, а, сектора на транспорта и CO2 емисиите от този сектор. Ако разгледаме всичко това в по-широк план, се вижда, че са необходими допълнителни усилия. Това действително е така. Има стъпки, които ние сме задължени да предприемем. Трябва да направим повече, но ако нямаме амбициозна и ефективна политика за наблюдение на емисиите на въглероден диоксид, чрез използването на всички инструменти на наше разположение, за да постигнем заложените цели, мисля, че ние ще допуснем огромна грешка. Не само защото ще демонстрираме липса на солидарност а, с останалите, които живеят на тази планета и с, с бъдещите поколения, но и когато говорим за по-ефективни нови технологии, борбата с промените в климата, виждаме, че емисиите са един от основните лостове, с които разполагаме които чрез използването на нови технологии могат да ни извадят от трудното економическо положение, в което се намираме и които ще ни позволят да генерираме повече иновации и да повишим конкурентоспособността си в сравнение с други индустриално развити държави. Ние можем да се конкурираме с страна като Съединените Американски щати, само ако положим максимални усилия. Това е ключов въпрос, който е от често и економически интерес. Разбира се, като имаме предвид, че за нас голям проблем са промените в климата от гледна точка и на енергията. Но когато говорим в по-широк план, Искам да кажа нещо за националните специфики и договора. Разбира се, че има различни национални характеристики, те трябва да бъдат съблюдавани. Ние чухме това в някои от направените тук коментари във връзка с ядрената енергия, възобновяемата енергия и енергийния баланс. Виждаме, че има различни национални позиции, няма обща позиция на Европейския съюз, никото пък има вероятност такава позиция да бъде постигната в средносрочен план. Държавите членки имат правото да решат какъв да бъде техния първичен енергиен баланс. Това, което Европейския съюз се опитва да направи е чрез създаването на вътрешния пазар и чрез обща енергийна политика, чрез политика и за борба с промените в климата. Всичко това прави нещата възможни. Разбира се, би било много по-лесно, ако имаме един общ енергиен микс или енергиен баланс, но към момента това не е така. По въпроса за налагането на данък, е, за вие знаете, че е, има директива на за минимално облагане, свързани с изкопаемите горива и някои други видове енергия, но нямаме хармонизирани правила изцяло. Комисията все още не е представила пред обществеността тази инициатива, но ще го направя в скоро време. Целта е да разгледаме как може да се налагат данъци върху енергията и как това да бъде свързано с опазването на околната среда. В някои държави членки и на ниво Европейския съюз ние разглеждаме възможностите за налагането на данък върху въглеродните емисии. Това е въпрос, който може да бъде подкрепен от някои страни, но не от други. Например, в Швеция. Това е въпрос, който вече е разгледан, но това не е така за останалите страни. Може би не всички страни ще наложат данък върху въглищата. Що се отнася до Евратум, смисъл от Евратум беше да се гарантира ядрената сигурност, а не за допълнително развитие на ядрените технологии. За Лисабонския договор. Това е въпрос, който е особено важност. Ние трябва да си помислим, защо не успяхме да постигнем всичко преди влизането в сила на този договор. Както съм заявявала аз, както казват и, и други ние трябва да транспонираме третият енергиен пакет до марта следващата година, наред с други процеси, свързани с транспонирането на други документи. Ние трябва да развием правната база за борба с климатичните промени, за постигане на целите, които сме се поставили до 2020. Освен това, трябва да имаме средносрочна и дългосрочна визия за това какво допълнително искаме да реализираме. Трябва да видим и какво можем да постигнем на практика през тази и следващите години. Имаме нужда от средносрочна визия, но това, което аз искам да изразя като лично мнение, е, че трябва да разглеждаме същността на въпросите, след което експерти по конституционно право могат да ни кажат какво можем и какво не можем да постигнем. Аз считам, че Европейския съюз през последните години отдели твърде много време за конституционни спорове, вместо да се концентрира върху формулирането на вярната политика за доразвиване на европейския проект ние трябва да видим какво искаме да направим, колко спешни са въпросите, след което да се запитаме как да постигнем всичко това, какви промени в правната уредба са наложителни. Същевременно трябва да държим сметка, и за финансовата перспектива от 2014 до 2020 година. Аз вече подчертах, че не разполагаме с нужните ресурси. Всичко това трябва да изпреварва дебати, свързани с конституционни въпроси. Много ви благодаря за вашето изказване, господин заместник председател. Колеги, Няма да правя обобщение по дискусия, защото ние продължаваме обсъждането. Всъщност, целият този процес започна само преди няколко седмици. Бих искал да кажа, че може би някои крайни мерки са по-лесни за прилагане във времена на криза, защото ние знаем колко е важно за всички нас да финализираме изграждането на вътрешния пазар. И разбира се, вътрешния пазар включва и вътрешния енергиен пазар. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на Испанското председателство. Европейската комисия която предлага много ново законодателство, енергийна стратегия до 2020 година, план за действие до 2020 година. Благодаря ви за вашето изказване, господин заместник председател. Разбира се, аз ще установя контакт с господин Жак Делор, бившия председател на Европейската комисия, и ще му разкажа за цялата дискусия, защото ние трябва да подготвим, може би, още първите отговори. Това е. Това, което е важно, е, че има между нас съгласие, че изпълнението на сегашното законодателство на Европейския съюз е първата отправна точка. Мрежите в енергията, реагиране на кризите, инвестициите в научно-развойната дейност. Ние имаме също така стратегически план за енергийни технологии, ние също така имаме стратегия до 2020 година и ни обсъдихме как да гарантирам финансирането на този стратегически план за енергийни технологии, как да включим в нашия бюджет. Ние знаем, че енергийната ефективност е наш, нашия първ приоритет, втори приоритет са ВИ но също и как да използваме изкопаемите горива, как да намалим емисиите, ако знаем, че в Китай. Меко казано, не горят от желание да се откажат от централите, използващи въглищата. Те отговарят за 20% от емисиите, а ние имаме само 14% от емисиите, които се държат на тези централи. Както каза господин Урибе, Технологията за улавяне и съхранение на въглерод е много важна в това отношение, но ВИ и енергийната ефективност са нашия първостепенен приоритет. Разбира се, стимулите. Стимулите за нашите дружества, търговски дружества, нашите фирми трябва да бъдат конкурентоспособни. Ние трябва да мислим как да подкрепим по-добре малките и средни предприятия. И в крайна сметка всичко се свежда до разходите за производство на енергия и енергийните цени. Нашите граждани са също така важни за конкурентоспособността на цялата економика. Позволете ми да кажа, колеги, как от правна гледна точка да решим нашия проблем. Това ще бъде тема на следваща дискусия. Нека да кажа за сега само това, че държавите членки в крайна сметка ще решат дали те искат или не искат да бъдат членове на тази енергийна общност. И политическата воля, политическата мотивация са неща, за които почти всички ви говорихте. И, разбира се, политическата воля е много ясно представена днес в тази зала. Много е важно да започне тази дискусия в нашите национални парламенти. Разбира се, ако вие решите да направите това. Важно е също така тази дискусия да се води в Европейския парламент. Тази дискусия започна едва, през началото, едва в началото на май, така че няма особена разлика между Европейския парламент и националните парламенти, що се отнася до графика. Благодаря ви за вашето присъствие. Благодаря ви много за всичките изказвания, които бяха направени. Благодаря също така на всички, които са участвали в организирането на тази среща бих искал да добавя, че пълната документация на нашата съвместна парламентарна среща, свързана с енергетиката, е публикувана в интернет. на сайта на Европейския парламент. Така че много лесно ще можете да намерите документацията. Също така има някои материали, които се намират на изхода на пленарната зала. Благодаря ви за участието, благодаря ви за много интересното обсъждане. И следващата ни дискусия, разбира се, ще последва сравнително скоро, може би в вашите национални парламенти, може би в Европейския парламент, ще обсъдим това. Благодаря ви още веднъж.